Е, е, въпроси на 16 е, април провери мандатите на госпожа Торас Мартинес и Михай Токано и единодушно реши да предложи те да бъдат валидирани. Има ли възражение? Няма. Комисията по правни въпроси ме информира, че